обсъждане на тези точки, свързани с имуществения режим между партньори и съпрузи. Нямаме е, докладчиците не са тук, а но от колегата тайна е тук, така че и давам думата. Уважаеми колеги, искам да ви информирам от последната тристанна среща, свързана с имущественото право. На 7 декември беше проведен тази среща. Съвета представи преработен варианта на текста. Бяха представени някои изменения. Председателството а, а, представи някои аспекти, а, които трябваше да а, служат за постигане на съгласие. Относно регистрираните партньорства, председателството докладва, че а, обхвата трябва да е широк Кипърското председателство е, винаги включваше в бележките под линия въпроса свързан с регистрираните партньорства за тези, които не са информирани много добре. Искам да кажа, че за да се постигне съгласие, нещата напредват бавно напред и така нещата, които бяха включени в бележките под линия, бавно се издигаха нагоре. Всички други удостоверения, свързани с наследяването, трябва да бъдат отнесени към регламента за наследяването тук става въпрос за имуществения режим, но не става въпрос за това да се въвежда в светното законодателство разпоредба свързана с признаване на регистрираното партньорство. Колегата Фос внесе изменения, които приемам. Ясно заявяваме, че ние приемаме текста и че ние а, не искаме да има признаване на регистрираното партньорство като правен институт, а просто искаме е, да в законодателство, в които този правен институт не е включен, да бъдат признати следствията или поне последиците, резултатите от това регистрирано партньорство. Насоките е, се свеждат е, до съдебната практика и изпълнението на решението. Е, може същия, същ, същия съд да решава по имуществените въпроси, съд, който решава и въпроси свързани с наследяването. За избора на съдилище да, в обичайното място на пребиваване или съгласно националността, според националността на двамата партньори и времето, в което партньорството е било регистрирано. Насоките на съвета са такива, че да бъдат включени разпоредби за признаването и изпълнението на решенията. Дискусите ще продължат по текста на съвета, но в крайна сметка няма още окончателно становище от страна на ирландското председателство за това как ще продължат действията. И трябва да се види дали тези насоки, свързани с имуществения режим, трябва да се отнасят и към регистрираните партньорства. Благодаря на всички, които работиха по този документ. Ние наистина отбелязахме напредък. Още от самото начало ние искахме и двата документа, двата въпроса за прузите и за рексените партньорства да бъдат обсъждани заедно. Въпросите, свързани с изпълнението и признаването на решенията, са в правилната посока. Относно регистрираните партньорства, трябва по-ясно да се заяви, че нещата се отнасят до разпоредбите за наследяването. Тази насока не е била включена до сега. Малко разочароващо е, че въпросът свързан с приложното право, когато са въпрос за регистрирани партньорства, е включено само в бележките под линия. Този текст трябва да бъде дообработен и ако въпросът бъде придвижен напред, имам предвид въпросът свързан с регистрираните партньорства, ще е много добре. Искам освен това да а, спомена, че последната седмица в Страсбург приехме документ за основните права 2010-2012 година. Имаше точка 89, която отива отвъд това, което стои в моя доклад. Там се казва, че парламента приветства предложението на комисията за приложеното право и компетенциите, свързани с имуществения режим между съпрузите и партньорите. Това са два различни инструмента. Това в документа не е, доклада не е предвидено и че разграничаването на регистрираните партньорства не е оправдано. И в двата случая трябва да има еднакъв избор, а, свързан с приложимото право. А, ние гласувахме и имаше 345 гласа за, 200 няколко гласа против и 22 въздържали се това е, показва поне каква е позицията на парламента по отношение на регистрираните партньорства. И като имаме предвид е, проблема, мога да кажа, че доста до, добър е, напредък сме отбелязали, сме постигнали. През януари ще представя компромисните изменения. Гласуването в юри ще е на 22 февруари. В пленарна зала ще гласуваме в, през април. Нещата малко се проточиха, защото ние не сме включени в съвместно взимане на решение, имаме само а, право на а, присъствие, на изслушване. Решението е много трудно решението свързано с, с сроковете, защото не ни се иска да закъсняваме и да протакаме нещата, но ще се наложи а, допълнително удължаване на сроковете, защото съвета не беше готов. И как ще продължим в бъдеще, в настоящия момент не мога да кажа конкретно. Благодаря, каза председателя. Има ли желаящи да вземат думата? значи има вариант, в който ние да гласуваме тук в комисията и малко да изтеглим гласуването в пленарна зала. Знаме друг случай с Комисията по замеделие, когато нещата се продаваха толкова дълго, докато не излезе становището на комисията. Това, което предлагам е приемлив вариант. Сега дали ще се съгласите или не, можем да го обсъдим допълнение. 17-та точка, господин... Не, извинете, точка господин Фос го няма, но 23-та точка сега. Благодаря. Тук става въпрос за директивата за защита на личните е, данни. Две правни мерки са предвидени. От една страна регламента обхващащ частното а, право и обществените сектори, в които а, не са включени а, полицейските и съдебните власти. Освен това са включени разпоредби, свързани с борбата срещу престъпността. Има и а, други досиета, свързани с данните на а, пасажерите в в авиацията. Държавите членки а, представляват разнопосочни мнения. Техните становища до голяма степен се определят от е, различните правомощия и компетенции. Още в Лисабонския договор са заложени компетенциите на европейско ниво. В тогавашния трети стълб акцента беше друг. Той беше поставен върху сътрудничеството, а не върху общностния подход. През 2008 година имаше рамково решение, което беше най-голямата стъпка до сега в тази област. Бяха заложени минимални стандарти. Изпълнението което беше предвидено до 2010 ноември, но това изпълнение не е приключило а, изцяло. Минималните стандарти а, въжат за а, граничния пренос на, трансграничен пренос на данни в рамките на Европейския съюз и а, защитата на данните тогава беше а, а, различно разпределена разпоредбите за защита на личните данни бяха по различен начин разпределени между втория и третия стълб тогава. Изисква се по-високо ниво на защита на личните данни. Разбира се, това е нещо, което ние се стремим и желаем. Освен това, трябва да имаме предвид и реалността и да се адаптираме към тази реалност, да видим какво би могло още да се включи. Виждаме, че а, относно тълкуването има доста разнопосочни мнения в съвета за това как трябва да се подходи към щитата на данните. Става въпрос за тълкуването на член 16 от договора за работата на Европейския съюз. Става въпрос за съдебното и полицейско сътрудничество а, друго мнение, свързано с това, че вътрешно-политическите действия не са обхванати и това е, разбира се, въпросът дали това е приемливо от правна то, гледна точка. Освен това, ние се стремим към хармонизиране в областта на полицейското и съдебно сътрудничество без да се предоставя прекалено голямо поле за действие на държавите членки. Предложението на комисията включва и приложеното поле на член 16 от въпросния договор. И разбира се, трябва да се предвиди прилага на тези разпоредби на национално ниво. Искам да кажа, че ние трябва да се адаптираме към реалността и да ам, помислим кое е ам, приложимо от правна гледна точка. Добре е да се ориентираме към рамковото решение от 2008 година, а именно това минимално хармонизиране в ам, тази област. Минималните стандарти трябва да бъдат. Ам, приложими и когато нещата се свежат до национално ниво. Що се отнася до правата на а, отделните страни, добре е да се позовем на регламента, който ще бъде изготвен, така че правата на отделните страни да а, бъдат балансирани по-добре, особено когато говорим за стопански а, субекти. Няма как да стане приравняване едно към едно, но поне да има хармонизиране. така че държавите членки, които, иск, които искат да има по-високи стандарти, да ги запазят, а тези, които нямат никакви стандарти до настоящия момент, да въведат тези минимални стандарти. По този начин гражданите ще бъдат защитени в целия Европейски съюз. В регламента са включени основните принципи и правата на а, отделните индивиди също трябва да бъдат включени, така че да има баланс между държавните органи и гражданите и да няма а, а, наклоняване на везните нито към едната, нито към другата страна. Благодаря, колега Фокс. Колегата Тейлор има думата. Първо искам да благодаря на господин Фос за свършената работа до момента, която е голяма по обем. В парламента много се обсъжда защита на данните и най-вече регламента. Надявам се, че ще бъде проявен същия интерес и към тази директива. Нуждаем се от балансиран подход, за да се осигури стабилна защита на данните на лицата, без обаче да се затруднява работата на надзорните органи. Основната задача на комисията е да няма правна несигурност, която да доведе до коренно различаващи се тълкования в държавите членки. Има известни притеснения, че не са ясно дефинирани някои разпоредби и могат да крият вратички. Например, правата за достъп до данните и изискванията към надзорните органи за защита на данните. Много е важно всяко изискване или изключение да е в съответствие не само с харта на основните права, но и с практиката на Европейския съд е, и съда за правата на човека. Друг проблем е ролята на надзорните органи, която се предвижда в предложението за директива. Изглежда някои мерки могат да ограничат правоприлагащите правомощи, от които има нужда за да се гарантира стабилен контрол и спазване. Трябва да направим така, че в директивата да се предвиди тясно сътрудничество между надзорните органи, което да осигурява добра комуникация и взаимопомощ. Участвам с нетърпение да чуем мнението на колегите и очаквам бъдещата ни съвместна работа. Колегата Сайер. Uh, Благодаря и аз приветствам тази директива, но искам да обърна внимание на един конкретен въпрос. В много държави очевидно има различни режими за защита на данните. Отправя се призив да се извърши хармонизация, да има съпоставимост между отделните режими, за да има едно основно ниво на защита на данните. Но има държави, като моята, Унгария, в които има по-високо ниво на защита на данните и сега. По-високо от това, което се предвижда в директивата. Също така, трябва да направим така, че приемането на общите стандарти да не доведе до там, че страните с по-висока защита да я загубят. В исторически план искам да кажа, че в началото на 90-те години, когато защита на данните бе едно ново явление, новите страни, които току-що бяха минали към демокрацията, подходиха доста новаторски с тези режими и вече има 20 годишен опит в тази сфера – който се оказа доста добър и, и трябва да направим така, че подобна хармонизация, уравниловка на стандартите няма да е в ущърп на тези страни. По-скоро те трябва да послужат за пример на останалите страни. Благодаря. Благодаря ви. Няма други, които искат да вземат думата. Това беше първата мяна на мнения и през януари вече ще ни бъде представен цялостния доклад. Благодаря на колегата Фос. Сега се връщам към 12-та точка. Секретарията сега ам, състави писмен вид резултатите от заседанието за, за, за номиниране на докладчиците господин Хетер Петър Смайер, за Виркстрам ще отговаря за имунитета на госпожа Люпен, законодателните делегации и контрола на държавите членки при изпълнението на делегираните актове, господин Сайер. Аз поемам другия доклад резолюцията, свързана с съвместните разпоредби срещу фалшифицирането и така нататък. Господин Мастарка, ротиращите докладчици също бяха избрани колегата Карим и други. За правните спорове господин Масталка, комитологите госпожа Тайна, за кодифицирането някой от СИД, кой конкретно ще бъде казано допълнително. За делегираните правни актове ще попитаме господин Стоянов ние не знаем още дали той е, ще се заеме или не и ще видим как ще подходим на бъдеще. Сега авторизирането за, за доклад по собствена инициатива, свързан с а, прилагането на съдебните е, разпоредби. Трябва да има и устен въпрос, свързан за упростяването на процедурите, свързани с случаите на следяване в транс граничен мащаб. Госпожа Тайн ще е докладчик по доклада за реформите на Съда на Европейския съюз. Ще има и ам, пътуване на делегацията през 2013, но подробностите ще бъдат дадени допълнително. Точка 17 сега. Прилагане на директива относно предложенията за поглъщане. Аз съм докладчик. Текста е изготвен на английски. Предния път обсъждахме ам, тази тема. Отделните теми бяха вече засегнати. Позовавам се и на това, което е включено в доклада на комисията, но основните ми заключения са следните. Миналата година на финансовите пазари имаше изключителни ам, събития, свързани с финансовата криза. и следното, което беше проведено, не е представително, защото то не отразява една типична ситуация на финансовите пазари. Не може да се вземе някакво окончателно решение, защото резултатите не са представителни, въобще опита а, не е достатъчен. Трябва да, а, в по-продължителен период от време да се а, събират данни, за да може да се направи обобщение на резултатите. Това е една доста сложна а, тема и е трудно беше текста да бъде обсъждан между нас и съвета. И смятам, че наистина сега не е най-подходящото време да започваме с нови действия. Трябва да се запознаем с доклада на комисията, трябва да изразим нашите положителни критики и бележки, но трябва да изчакаме няколко години, докато вече имаме а, окончателни резултати, на които можем да се а, позовем. Така че да могат всички проблеми, които са били назовани, а, да бъдат обхванати и да бъде намерено тяхното решение. Госпожа Регна има думата, моля. Благодаря. Искам по тази тема да внеса една друга гледна точка. Вие споменахте, че при въпросите за ам, поглъщанията няма до, достатъчен опит, който да е събран и това е така. Въпреки всичко, целият документ е бил изготвен в друг дух. И а, всъщност той отразява корпоративната отговорност, корпоративната социална отговорност, а, различията в а, а, на системите за надзор. Всички теми, тези теми са включени в документа. Ам, и разбира се, това, което включим в доклада, доклада, трябва да бъде приложено на практика. Трябва да се приветства начина по който ние се спряваме с поглъщанията. Но разбира се, трябва да се събере допълнителна информация за това как а, а, се провеждат поглъщанията в а, Европейския съюз. Тази комбинация от а, а, криза, разбира се, ние си извадихме полуките от а, а, кризата. Разбира се, Много често се стигна до, до там, че предприятията се стремят към това да забогатеят, без да имат преди другите аспекти. Но ние трябва по, по тази причина в директивата за поглъщанията да включим и други аспекти. Но това не можем да го направим, тъй като имаме малко опит. Искам да подчертая, че има всякакви разпоредби. Ам, които са по- слабо формулирани в сравнение с общностното право, което съществува. Какво означава това? Вашата констатация за това как можем да тълкуваме на тази директива Ам, това го одобрявам, но това, което казахте, нека да чакаме да премине кризата и да видим как ще се стъкат нещата. А, може би по този въпрос бихме могли да помислим повече и да видим как можем да се а, справим с тази тема. Um, Благодаря. Първо искам да благодаря на председателя господин Ленин за този доклад, в който се изтъкват редица въпроси, които трябва да бъдат взети предвид при прегледа на изпълнението на директивата за поглъщанията. През 2003 година, по време на преговорите по директивата, основната цел бе да се осигури равнопоставеност в законодателството. Въпросът, който трябва да се зададем е, постигната ли е тази цел? Доклада на комисията изглежда удовлетворителен до известна степен независимо от редицата различия в предлагането на директивата и редицата изключения. Във вашия доклад, господин председател, вие сте подходили по предпазливо. Казали сте, че трябва сериозни подобрения, за да се постигне тази разнопоставеност и съвсем не сме близо до хармонизирания подход. В близките години държавите членки реагират различно по международни въпроси, свързани с контрол, корпоративно управление. В моята страна има доста силни разпоредби за предложенията за погълщане в резултат на това. Комисията трябва да преразгледа всички тези нови нормативни уредби, правила и да види какъв е техния ефект, когато по... трябва да го направи това при приемането на ново законодателство в бъдеще. Както се казва в доклада, Економическата криза съв, съвпада с транспонирането, което наистина пречи на безпристрастния преглед на директивата за поглъщане. Както вече каза и колегата Регнер, нуждаем се от нов преглед в бъдеще. Кризата наистина се отрази много на пазара на поглъщанията и вливанията. И сега не е момента за важни законодателни промени. Но така или иначе в директивата все още има слабости, които трябва да бъдат устранени и могат да бъдат проучени в краткосрочен и средносрочен план. Това не е толкова невъзможно, след като мине кризата може да се разгледат и другите, но за сега може да разгледаме защита на малцинствените акционери и правата на работниците. Много важно е комисията да разгледа и развоя на търговското право в държавите членки, който е настъпил междувременно и да извърши актуален преглед за бъдните за едните години. Благодаря. Танка, е колега Рапка. Благодаря, колегата Рапка. Искам само нещо да, да кажа. искам да си извиня първо, че не съм се занимал с този доклад, с този документ, но знам как продеха нещата тогава. Първото предложение беше отхвърлено с много малка разлика. Корегата Бернта Ланге ам, излезе от болницата, за да гласува. Може би иначе щеше резултата да е друг. Тогава а, доста, успорвана беше, доста спорна беше тази а, тема и тя беше обсъждана в една ситуация, в която днес а, ам, в която ам, пред която днес не сме изправени. Щеше може би да е по-различно, ако беше извършен един академичен анализ. Трябва да се види дали има някакво по-добро решение. Аз съм за това. Или пък дали има по-лошо решение, зависимо с каква е гледната точка. не трябва да се взима предвид само това, че ние нямам достатъчно опит и да сме прекалено предпазливи. Ние трябва да действаме от тази гледна точка, по кои въпроси сме на едно мнение. Не трябва да сме толкова скептични. Аз смятам, че в сегашната ситуация, в която сме поставени в Европейския съюз, по една такава важна е, тема да нямаме конкретна позиция. Като се има предвид е, разнопосочните мнения, които имаше тогава е, между парламента и съвета и бяха а, е, поставени под въпрос много общностни а, разпоредби, госпо... председателят. Проблемът тогава беше следния, че имаше противопоставяне между тези държави членки, които а, а, имаха разпоредби, според а, които имаше издадени забрани. Искам да спомена кворум съгласно учредителния акт, гласуване според дяловете на акционерите и така нататък. Сега искаме да се въведе така нареченото неутрално предложение. Без без да се взимам предвид какви са били тогава разпоредбите във всяка една от държавата членка. Ние искаме да отбележим а, пробив. Трябва да има една а, многостепенна процедура. Тогава съвета и парламента се обединиха около едно предложение. Само, може би, Испания се въздържа. Искам да кажа, че тук има един основен проблем, свързан с различните законодателни системи в държавите членки. Това е един проблем, който има и исторически оттенък още от тогава, когато беше изготвено първото предложение. В точка 17 и 18 съм засегнал тези въпроси. Но сега това, което се прави, е отново да се отвори е, дискусия за тази директива, свързана с поглъщанията. Трябва да има по- повече информация, свързана с правата за участие. Не трябва да отваряме котията на Пандор, защото тогава няма да знаем какво ще се случи. Трябва да има сигурни данни, трябва да имаме информация, която е надежна и тогава ще има смисъл да се въведат реформи, а не да се реформира нещо, което не може да се реформира. Компромисите не са идеалното решение, но те са нещо, което можем да приемем. и така, няма други, които искат да вземат думата. Срокът за измененията е до 31 януари 2013. До тогава ще бъдат е, готови всички изменения. Приключваме точка 17. Преминава към точка 20. Госпожа Вегнер представлява А, комисията не е тук. Добре, значи отново а, отлагаме тази а, тема. Сега преминава към точка 18 и 19. Имаше слухове, че колегата Карим няма да дойде. Знаете, тогава няма смисъл да обсъждаме тези теми. 18 и 19 точка ще бъдат обсъдени на заседанието през януари. Няма и представител на СИД. Колегата Потурият обаче е тук. Значи няма смисъл да обсъждаме доклад, когато докладчик го няма. Точка 21. Това е доклад на госпожа Кастек. Става въпрос за директива за аудиовизуалните медийни услуги. Merci, monsieur le euh, président. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на секретарията, на съответните служби, на моя екип, с които работихме заедно на фона на малкото време, с което разполагахме, за да изготвим това становище. Разполагахме с по-малко от 3 дни, за да окомплектоваме всичко. Искам да благодаря на всички, защото наистина те положиха доста усилия. С това становище се опитваме да извършим оценка на изпълнението на директивата за аудиовизуалните медийни услуги и директивата Телевизия без граници, както е известна. Защото в държавите членки имаше известни проблеми с нейното изпълнение. които се отразяваха на правото на свободен достъп до информация, непрекосновеността на личните данни, По същество мога да кажа, че съм принципно доволна от доклада, защото той е в унисон с общите заключения на комисията, според които регулаторната уредба на аудиовизуалните медийни услуги е намерила добър баланс и е полезна както за юридически, така и за физически лица. Сега трябва да направим така, че проекто директивата за колективното управление на авторски права и ограниченията, изключенията към авторските права и хората с увредено зрение и с увреждания ще бъде взета предвид. Във връзка с критиките, насочени най-вече към Полша, сега е много важно всички държави членки да започнат да прилагат коректно директивата, за да може баланса, който е намерен в директивата без границ, за телевизия без граници да бъде запазен. Защото от една страна имате принцип за свободен достъп до информация, особено що се отнася до големи обществени мероприятия, от друга страна имате правото на защита на личните данни и интелектуална собственост. Съжалявам за едно нещо. Първия доклад от комисията за изпълнението на тази директива не проучва принципния въпрос, а именно свободата на изразяване – Независимо от член 14 и 15, където става дума за правото за достъп до информация, защита на авторското право, според мен е много важно да бъде отчетен и този елемент. Идеята е да се намери баланс между двете неща. Според мен могат да се предприемат допълнителни нормативни мерки, само регулация, сърегулация, особено, що се отнася до рекламата насочена към непълнолетни. Трябва да намерим точния баланс между доброволните мерки и задължителните мерки по закон. Това е което исках да кажа. Това е- са и основните насоки в моето становище. Госпожа Викстрюм, нямам какво толкова да добавя, защото според мен докладчика е свършил добра работа. Искам да поздравя госпожа Кастекс. Напълно съм съгласна с казаното. Искам само да изтъкна важността на корпоративната и социална отговорност – защото фирмите имат огромно влияние върху обществото като цяло и върху гражданите конкретно. Госпожа Кастек засегна този въпрос, но мисля, че по него може да се говори повече. Това е въпрос, който се засяга и в други доклади. Много важно е юридическите лица, гражданите да се се превърнат в едни глобални граждани и да спазват отговорностите, които проистичат от средата, в която се намират. Това исках да изтекна. Благодаря госпожа Кастекс за заключение. Напълно съм съгласна с казаното от госпожа Викстрюм. Аз го засегнах, но все пак на фона на ограниченията на проекта становището не може да навляза в подробности. Иначе определено бих приветствала изменение за тази цел. Що се отнася до корпоративната социална отговорност на аудиовизуалните дружества, това е много важен въпрос. Много важно е да напомним на хората за него. Okay, frist für Änderungsanträge vor. Срока за измененията е 4 януари 2013. Няма много време, но не смятаме, че ще има много изменения. Ако не протестирате, ще запазим този срок, значи 4 януари 2013 година. Сега не можем да обсъждаме точка 20, защото няма представител на комисията. 24 точка, доклада на колегата Цвевка. Tak, dziękuję bardzo panie przewodniczący. To jest sprawozdanie z inicjatywy władz. Благодаря, господин председател. Това е доклад по собствена инициатива. Правна помощ при спорове с трансграничен елемент, както по граждански, така и по търговски дела. В доклада става дума за доклада на Комисията за изпълнението на съответната директива която урежда тези важни случаи. Директивата от 2003 година, минали са 10 години от нейното приемане и влизане в сила. Мисля, че сега можем да заявим, че процесите на изпълнение и транспониране на директивата са минали адекватно като цяло. Освен това, всяка държава членка е приложила различни режими, в резултат на което гарантирането право на правна помощ не е едно и също във всяка държава членка. И по-неотложният въпрос е свързан с факта, че комисията заявява, че не е задължително гра... гражданите, националистите да са запознати с всички права, залегнали в директивата Искам да се спра на този въпрос. Според статистиката, която е доста шокираща, положението е доста зле. След 10 години от приемането на директивата, буди очудване факта, че правата по тази директива не са достатъчно популяризирани което означава, че директивата е умряла, така да се каже. Става въпрос за едно от основните права. Ето защо в моят доклад поставям ударение върху важността на обучението, повишаването на квалификацията на юристите, както и провеждането на разяснителни кампании, просветни кампании, за да могат гражданите да научат за правата, които имат. В резултат на това можем да се представим, че различни професионални групи проявяват интерес към осигуряването на правна помощ. Принципно по директивата човек може да иска безплатна правна помощ, както преди, така и по време на съдебния процес. Но и тук имаме различни режими в държавите членки. защото те подхождат различно по различните въпроси. Има сериозни разминавания И що се отнася до изпълнението на изискванията за получаване на подобна безплатна правна помощ. Искам да поставя въпроса дали минималните стандарти по директивата не са прекалено тясни. Може би ще се нуждаем от разширяване на обхвата, за да може да се гарантира на европейските граждани коректното прилагане на директивата, което би улеснило гражданите при подобни съдебни процеси, особено когато те се намират зад граница, тъй като говорим за спорове с трансграничен елемент. Искам да се спра на някои механизми, които могат да се използват от държавите членки, за да се улесни достъпа до правна помощ. По време на една конференция, проведена през декември с организатор Европейския парламент и Агенцията за основните права, Чухме доста интересни практики в държавите членки, свързани с осигуряването на финансиране, тъй като това е един от основните проблеми на правната помощ. Финансиране не само от държавния бюджет, но също и по линия на създаване на университетски групи, по линия на която може да се осигури подобна помощ. В края на януари ще представя и доклада и тогава ще можем да проведем обсъждане и да сме готови да гласуваме преди летния отпускарски сезон. Господин Тейлор. Благодаря. Докладът на комисията представя общо задоволителни резултати от прилагането на директивата, но сочи и, и сериозни проблеми, които е, възпрепятстват прилагането в е, трансгранични спорове. Правната е, несигурност води до е, различни тълкования в е, редица случаи. И комисията трябва да намери някакъв начин да хвърли яснота върху неяснотите, за да се даде възможност за еднообразно тълкуване, в това число на, на понятия извън съдебно производство, економически критерии и така нататък. И, както каза господин Зивка, е, друг проблем е ниската осведоменост в държавите членки. 15% по данни на самата комисия. Това наистина не е приемливо. А дори и сред юристите е, не е особено добре известна. Комисията полага сериозни усилия за правилното транспониране на директивата в тясно сътрудничество с държавите членки така че очаквам с интерес предложенията на докладчика в това отношение, тъй като ако, ако правната помощ ще се оказва ефикасна, толкова по-зле, ако няма кой да я ползва. Просто защото не е осведомен. Благодаря, да се надяваме да видим проекта на господин Звивка през януари. Благодаря. Няма други желаящи да взема думата. Точка 20. Пак нямам представител на комисията. Значи ще караме без комисията. Госпожа Регна. Аз съвсем накратко ще се изказа. Раз, изкажа. Господин Берлингер ме помоли две неща да а, спомена. Първо, той приветства предложенията на комисията. Има доклад по собствена инициатива от страна на парламента, изготвен през 2011 година. Става въпрос за мнение на комисията Юри. Ето защото той е включил най-важните елементи. Става въпрос първо а, за а, новите разпоредби, свързани с а, европейските политически партии за това, че те имат нов правен статут. Та въпрос за разграничаването на европейските от националните политически партии, за това, че европейски политически партии имат нова правосубектност. Вътрешните права за управление са много важни за прозрачност, за отчетност и така нататък. Има и права и задължения, свързани с членовете на тези партии. 2014 година наближава, затова е важно сроковете да бъдат спазвани така че да се вземат предвид всички аспекти, да се вожат водят преговорите по такъв начин, така че преди да свърши мандат на Европейския парламент, този въпрос да бъде разрешен. Сроковете ще бъдат спазени, въпреки че и той разполагаше с много малко време, защото няколко дни преди това му беше, беше информиран, кой всъщност ще е докладчика. Благодаря. Да, това с кратките срокове е доста <laughs> просто и ясно, защото е, днес е, е последния срок за внасяне на измененията. И така, приключваме с тази точка. Преминаваме към точката за субсидиарността. Няма нищо по този въпрос. Минаваме към точка 26. Разни въпроси и няма желаше да взема думата. Искам да ви кажа, че следващата ни среща ще е на 21 и 22 януари. На 21 януари ще започваме от 15.30 часа. Желая ви весели празници Надяваме се, че всички ще е, преживеем свършека на света и ще се видим с нови сили.